Разискванията приключиха. Гласуването е утре по обяд. И сега следващата точка от дневния ред – устни въпроси към Комисията и съвета – възстановяване и демократизиране на Мали. E Започваме с авторите на въпроса. Първа е госпожа Жули, тя има две минути. Госпожа председател, господин комисар, колеги, възстановяването и демократизирането на Мали са широка тема, но аз ще се спра на три въпроса. Изборите, необходимата подкрепа за жертвите на сексуално насилие и нашата роля в помирителния процес. Необходимо е да се използват изборите, за да се разрешат проблемите. Ако не се постигне, ще бъде опасно, защото тази страна се нуждае от легитимни органи. Но ситуацията е доста крехка, за да може да се проведе една мирна предизборна кампания. Има случаи на много жени, които са били обект на сексуално насилие или пък са принудили да се омъжат против волята им. Те се нуждаят от помощ. Европейският съюз трябва да им окажем подкрепа не само чрез НПО, на които им липсват достатъчно средства. Нашата отговорност е да се ангажираме, защото датата на изборите е избрана не много добре по време на Рамадана и дъждовния сезон. Непрекъснато се увеличават пречките. Осигуряването на базови услуги ще допринесат за повече доверие към демократизирането на страната в очите на населението. Европейците а, трябва да, да подкрепим а, хората от Мали. Ние не можем да подбираме нашите събеседници. В някои а, случаи хората гледат на нашата намеса като а, нови опити за колонизация. А, Европейският съюз трябва да гарантира, че а, това не е така. Господин Данжан има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на Елмар Брок, който беше съвносител на тази резолюция, но не е тук тази вечер но ние споделяме с него някои от констатациите. Това разискване е подходящо предвид на етапа, в който се намира Мали и не бива да спираме да припомняме, че Европейския съюз и 27-те държави членки, всички европейски институции през 2008 година изготвиха стратегия за развитие на Сахел. Ако тази стратегия беше приложена, приложена вероятно нямаше да бъдем в положението, в което се намираме сега, да излизаме с резолюция в един контекст, който е много по-труден, отколкото преди две години. Трябва да наваксаме загубеното време. Трябва да работим на бързи обороти, за да постигнем резултат. Госпожа Жули каза, че имаме доста въпроси, свързани с предизборния процес. Разбира се, че трябва да има избори. Няма нищо по-добро от изборите, за да има легитимни институции, за да имаме местни събеседници, с които да можем да работим и които вземат съдбата на своята страна в ръцете си но а, има технически пречки, политически пречки и трябва да се внимава, защото няма да се легитимират участниците в демократичния процес, ако изборите не бъдат проведени добре. Така че трябва да обърнем внимание на предизборния процес. Има проблеми и с въпросите на сигурността. Приветствам работата, която беше свършена от военните от Франция, заедно с африканските им партньори. Също приветствам и това, което се е правил страна на Европейския съюз по обучението на армията на Мали, но това не е единственото, което тя се нуждае. Нуждае се от реконструи, реконструкция, да има една армия, която да е лоялна на властите, която подкрепя институциите. Това съвсем не е гарантирано към момента, въпреки че Европейския съюз играе своята роля. Ролята на Европейския съюз е доста широка. Трябва да се извлечем полуки в Брюксел за това, което се наблюдава преди конфликта и е необходимо да се работи съвместно, за да може развитието и сигурността да бъдат част от една ефикасна стратегия по отношение на Мали. Благодаря. Давам думата на комисаря Пибалкс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, много се радвам, че имам възможност да обсъдя въпроса за Мали с вас. Дошло е времето за такова обсъждане, тъй като президентските избори ще бъдат само след месец. не, сега ще замести мисията на африканските сили в Мали. Трябва да дадем някои уточнения. На първо място Европа успя да се справи с а, кризата, която засегна не само Мален, но и района на Сахел. Имахме стратегия за Сахел от 2011 година и тази стратегия отчиташе интересите на тези страни. Европейците очакваха и участваха по координиран начин. Всички действаха последователно още от преди преврата от 22 март 2012 година. Отпусната извънредна хуманитарна помощ от 102 милиона евро чрез службите на комисията и не само. Европа има задълженията да подкрепи Мали. Ние следим какво се случва с разполагането на военни сили от ЕКОВАС. 50 милиона сме изразходали в това отношение. Започнахме да обучаваме малийски сили. Поискахме от малиците да изготвят пътна карта. Тя беше приета на 29 януари. Европейския съюз стана основен партньор за Мали и е основен е, съзидател, е, основен играч в е, изграждането на страната основно. На 15 май имаше конференция на донорите в Брюксел. Там участваха различни заинтересовани страни. Имаше обещание за над 3 милиарда евро, като Европейския съюз ще предостави около 1,4 милиарда. 533 милиона ще дойдат от комисията, останалите от държавите членки. Ние трябва да работим и по плана за действие на малийската страна. Ние следваме един последователен подход и използваме всички налични инструменти, за да се справим с трудностите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, включително в областта на хуманитарната помощ, е, различните проекти, стабилността. Европейската комисия цели в страната да има стабилност, да има възстановяване на демокрацията, на върховенството на закона, както и смягчаване на хуманитарната криза, която засяга населението от 2012 година. Европейската комисия започва да прилага проекти в връзка с този подход и ще предвиди мерки в връзка с плана за възстановяване на Мали, които ще бъдат приложени през 2013 и 2014 година. Госпожа Аштън номинира специален представител. Той е основен посредник в отношенията с Мали. Европа е представена във всички приоритетни области, които са споменати в пътната карта на Мали. Например, подкрепа за Малийската армия, подкрепа за Националната комисия за помирение и подкрепа за изборите. Ще има европейска наблюдателна мисия, която ще бъде ръководена от Луи Мишел. Европейския съюз се радва на добра репутация в Мали и въпреки някои проблеми, комисията успя да се мобилизира. Имаме пакет за стабилност от 20 милиона евро и благодарение на този пакет успяхме да се справим с някои проблеми свързани с сигурността, медиацията. Европа действа и в региона. Помощта за Мавритания и Нигер беше увеличена с 25 милиона евро през месец май. По отношение на сигурността, мисията ЕОКАП започна да изгражда структури на сигурността в Нигер. Има сили за сигурност, създадени от Нигер, Мавритания и Мали. Така или иначе, сигурността все още е проблем и ще трябва да й отделим внимание. В Мали възстановяването е сложно като процес. То до голяма степен ще зависи от политическата воля на заинтересованите страни на място, за да може да се постигне реален напредък. И като едно от предизвикателства могат да изтъкна международната помощ. Трябва да избягваме грешки от миналото, там, където парите на донорите не генерираха развитие, не стигаха до там, до където трябва. Реформите в различни сектори, включително правосъдието и върховенството на закона, са изключително важни. Още не е ясно кой какво бреме ще поеме, но Европа и държавите членки ще бъдат основен играч и участник в създаването на структурите на сигурността. Помирението в Мали ще бъде един дълъг и сложен процес. Европейския съюз е мобилизирал инструменти за насърчаване на националния диалог. В момента се прилага един проект за насърчаване на мира, но за да може той да се увенчае с успех, трябва да има готовност за действие от страна на всички страни. Имаме и разговори с Мали на двустранни начала. Човешките права са изключително важни. Малийските власти вече говорят за защита на човешките права и на е, върховенството на закона. Има африкански наблюдатели, ние следим отблизо какво се случва с човешките права и сме готови да оказваме помощ там, където трябва. В регионален мащаб трансграничното сътрудничество остава проблемно, както се видя от нападенията в Нигер. Много може да се направи, за да се справим с тероризма, с корупцията, с трафика на наркотици. И като си има предвид положението в Либия, смятаме, че трябва да има регионална рамка, като тя трябва да отчете основно сахарското измерение на Сахел. В момента то липсва. Трябва да се насърчава обмена между Северна Африка и страните от Сахел. Е, този е, обмен, тези отношения са важни не само от гледна точка на сигурността, но и от гледна точка на социо-економическите предизвикателства. Сигурен съм, че можем да дадем още по-добра подкрепа на Мали и на малийския народ. Но не можем да заменим самия малийски народ в това отношение. И си мисля, че събитието от последните месеци ни карат да вярваме, че малиците са готови да възстановят своята страна, да разрешат проблемите, които отдавна стоят на дневен ред. Важно е Мали да има ръководна роля. Ние ще дадем помощ във всяка област, там където е необходимо. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. И сега преминаваме нататък към ораторите от политическите групи. Господин Преда от НП за една минута и половина. Благодаря. Ние следим новините влага под, е на път да подпиша споразумение относно положението в Кидал. Ние знаем колко важно е това подписване за нормализиране на положението, защото в противен случай изборите ще бъдат поставени под заплаха като се има предвид на стабилността на ситуацията. Но ние сме оптимисти и се връщаме към централния въпрос на днешното разискване, а именно възстановяването. Както беше казано, има военна намеса, която беше успешна. Ние многократно сме поздравявали френските военни за това. Беше проведена конференция за Мали бяха направени обещания. Искам да припомня, че ресурсите на малийската държава спаднаха с 30% след военния преврат. Има десетки хиляди, които се намират в беженски лагери. Достъпа до медицински услуги, до обучение все още не са възстановени изцяло. Около 1 милиона граждани на Мали са в затруднена ситуация. Такъв е сегашния контекст. Благодаря. Благодаря, госпожа Гомеш за минута и 30. Демократизацията на Мали налага да се сложи край на насилието и да се изпълни споразумението между властите и помирителната комисия. Предстоят избори и не можем да допуснем да, да тръгне в неблагоприятна посока етническото, политическото, социалното помирение са много важни, включително приобщаването на туарегите в малийското общество. Това изисква подкрепата на Европейския съюз, който да гарантира участието на всички и да доведе до желаните промени. Същевременно трябва да отчитаме опасността от терористичните и престъпни мрежи не само в Мали, но и в целия Сахелски район. Жизнено важно е властите да се ангажират с помощта на Европейския съюз и други страни с економическото развитие на страната, с задоволяването на насъщните потребности на населението. Изключително ниски са равнищата на индекса на човешко развитие в Мали. Затова економически и политическия възход са абсолютно наложителни. Необходим ни е комплексен подход към инвестиционната програма, за да се изкорени бедността, да се сложи край на бюрокрацията в управлението, на тероризма, на бюрокрацията в Мали, но и в целия Сахелски район, в това число и Либия. Благодаря. Благодаря за групата АЛДЕ, господин Гьоренц. Благодаря, госпожо председател. Нормализацията на Мали след преврата е дълъг път. Много неща бяха направени, но много остава да бъдат направени. Няма достатъчно сигурност. На второ място има също нестабилност на цел, в целия регион Сахел. И това се задълбочава след арабската пролив. Не бива да считаме, че е сложен край на насилието в този регион. Защото тези, които доведоха до сегашното положение на Мали, се подготвят а, а, за нови действия на територията на цялата страна. Европейският съюз ще изпрати мисия за наблюдение на изборите под ръководството на уважавания от нас колега Луи Мишел. Ние приветстваме международната общност, силите на ООН, Минисма, за стабилизирането на и а, утвърждаването на мира. Несъмнено, резултатите от конференцията, а, проведена в Брюксел може да се счита за успех, тъй като бяха обещани средства за възстановяването. Считам, че провеждането на президентски избори е добро решение. Те се вписват в процеса на демократизация на Мали като цяло, така както започна през 90-те години. Следва да се има предвид, че само общото избирателно право ще доведе до излъчването на легитимни институции. Това ще доведе до възстановяване на доверието на гражданите към институциите. Искам да привлека вниманието на комисаря взе, че госпожа Крари, бивш министър на културата, не получи виза за Европа. Аз се познавам от години и не се и нямам представа какво ме оправдава отказа да бъде издадена виза за нея. Благодаря, господин Алфонси, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Сегашното положение в Мали е сериозно и начина по който ще се действа през едните месеци ще определи бъдещето на страната. Има рискове от това да има реваншизъм в армията срещу тези, които осъществиха пуча. Има доста НПО, които бият тревога. Ние като Европейския съюз трябва да се ангажираме в по-голяма степен. Борбата срещу терористите и наркотрафикантите трябва да продължи. Необходимо е да се а, намери политическо равновесие в страната. Трябва да има истинска автономност на Азауи, за да може да се гарантира истинска стабилност в територията на Мали като цяло. Благодаря. Господин Зарадил. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, днес прочетох един медиен доклад, който много ясно показва какво се случва в Мали и какво е разрушението там. Това е доклад на ЮНЕСКО. Той споменава разрушаването на историческия град Тимбукту, там където 15 или 16 исторически гробници са били разрушени, както и хиляди ръкописи. Това е културно разрушение, което трудно се подава на описание. Економическото и политическото разрушение е също толкова голямо в целия регион. Моята група като цяло е резервирана към общоевропейските решения, но в този случай трябва да подкрепя общностните действия. Ние подкрепяме всички мерки, които са насочени към възстановяване на суверенитета, към помирението, ролята на Франция вече беше подчертана и трябва да потвърдим още веднъж, че някой трябва да се намеси на международно ниво. Освен това, мисията на Европейския съюз. Е, Чехия участва в нея. Имаме около 40 войника. Нека да действаме активно, тъй като става въпрос и за нашата сигурност. Благодаря. Благодаря от името на Обединената левица госпожа Льозинг за една минута. Благодаря. Военната интервенция в Мали и приложената стратегия за решаване на проблема – означава, че няма да има решения, а ще продължават несигурността и насилието в целия регион. Международни бяха факторите, които причиниха конфликта и превърнаха населението в заложник на външни интереси. Отношенията с Световната банка, с МВФ трябва да се променят, за да се възстанови страната. И най-сетне трябва да видим каква е ролята на тайните служби е, в организираната престъпност. Този въпрос също се поставя остро. Предполага се, че политиката отстоява правата на човека, но тя не струва нищо, ако не защити децата, жените, ако не спира разпространяването на болестите. Може да има много природни богатства, Мали, но бедността на населението е ужасяваща. Благодаря. Господин Штифлер. Госпожа Штифлер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Преди около седмица бях в Мали и Мавритания Хуманитарното положение в Северно Мали е катастрофално. На 28 юли са предвидени президентски избори. Те са приоритет за правителството и за международната общност, що се отнася до финансирането им. Но ситуацията в Северно Мали се влушава, както и в останалата част на Мали. Ситуацията е обезпокоителна. Има риск от холера и други санитарни проблеми. Все още присъстват различни престъпни групи, трафиканти и прочие. Няма възстановяване на услугите, които предлага държавата. Аз съм обезпокоена от ситуацията, в която се намира държавата в момента. Има също проблеми с разпределенето на продоволствия. Има опасения от хуманитарните организации да навлизат в страната преди възстановяването на сигурността там. Изключително важно е да се гарантира провеждането на изборите, особено в северната част, за да има доверие към техните резултати. Това е възможно, но предизвикателството е огромно, що се отнася до проблемите с сигурността, регистрирането на избирателите, също картите за гласуване. Благодаря. Господин Кортес за една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Всички знаем, че сме поели ангажимент относно Мали. Имаме обаче предизвикателства пред себе си и ние следва да положим всички усилия, за да реализираме максимално сътрудничеството в областта на хуманитарната помощ. Мали е една от десете най-бедни страни в света. 750 хиляди души имат нужда от храна в момента. Има огромен брой деца, които са изправени пред заплахата от недохранване. Ето защо Европейския съюз трябва да координира усилията си с другите донори, най-вече с неправителствените организации, които работят в тази страна. Следва да се гарантира, че милиони хора няма да изпаднат в крайна бедност. Чуваме за сериозни нарушения на човешките права, за екзекуции, за изтезания, за деца, войници и така нататък. Много е трудно да се бориш с бедността в едно такова общество. Трудностите там са особено големи за жените и децата. Трябва да видим какво можем да направим, за да защитим човешките права и за да гарантираме, че нашата помощ ще бъде разпределена както трябва. Господин Риналди за две минути. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги, господин комисар. В Мали има мисии на ОНЕ, донорски организации, заделят се значителни средства, насрочени са президентски избори. Ще видим а, кога ще могат да се организират и парламентарните избори. Поне веднъж Европейския съюз е единодушен по темата и това само по себе си е многозначителен факт. Не ние носим отговорност за войната. Берберите нахлуха и започнаха чудовищни жестокости, но средствата трябва да се координират, за да се избегне дублиране и объркване, разпиляване на усилията и средствата. Не е достатъчно да бъдат заледени средства, те трябва да стигнат до хората. И на трето място, политическата класа в Мали трябва да прояви нужната отговорност. Мали е жертва раздирана от собствените си вътрешни противоречия. За това трябва да се води борба с корупцията, необходими са истински национални партии и отстояване на гражданските права. За това ни е необходим съдържателен политически курс. възникването на болестите и слабостите може да бъде обяснено с фактори от различен происход. Военният конфликт осложнява положението и трябва да се сложи край на някои традиционни практики, като малийските ръководители трябва да бъдат на необходимата висота. Господин Галер, две минути. Благодаря, госпожо председател възстановяването на демокрацията в Мали е в интерес не само на самата Мали, но и в интерес на Европейския съюз. Трябва да се гарантира, че в този регион няма да се появи вакуум, който да бъде запълнен от джихадисти или от други екстремисти. Така че справо Франция се намеси и справо Европейския съюз изпрати обучителна мисия. Изграждането на демокрацията означава, че трябва да има свободни избори. Много колеги вече говориха за изборите. Трябва да кажа, че като основен наблюдател в Тунис и в Пакистан знам какви усилия се изискват, когато се започва от самото начало. Чуди се до каква степен можем да създадем възможност за, за избори в Мали. Господин Луи Мишел не може да създава нови стандарти. Ние трябва да използваме нашите европейски и международни стандарти за изборите. Какво означава това? Означава, че следва да има регистър на гласоподавателите, на всички гласоподаватели във всички региони. Освен това следва да се гарантира, че кандидатите ще имат възможност да провеждат предизборни кампании. Трябва да се изгради цялостна структура за провеждане на изборите, за да можем в крайна сметка да кажем, че тези избори са отговаряли на някакви високи стандарти. Аз имам съмнение в това отношение и си мисля, че ако сътрудничим с малийските власти до изборите, можем да постигнем някакъв напредък. Наред с възстановяването на страната, трябва да работим така, че онези, които загубят изборите, да не кажат, че изборите не са били демократични. Благодаря, господин Тиролиан, за една минута и половина. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, колеги. Възстановяването на мира и възстановяването на Мали е изключително важен въпрос. Беше потвърден ангажимента на Европейския съюз по време на донорската конференция 3,25 милиарда евро са обещани, което е под очакванията ни защото има много предизвикателства, с които трябва да се справят властите. Има проблеми с институциите, има загуба на доверие сред гражданите, особено в, в северната част на страната. Провеждането на избори е изключително важен въпрос. Беше много положително решението да се покани мисия на наблюдатели на изборите от Европейския съюз. Трябва да се ангажират и регионалните партньори за стабилизирането на Мали. прилагането на стратегията на Европейския съюз за сигурност и развитие в Сахел трябва да допринесе за стабилизирането на целия регион, а оттам и това ще допринесе за стабилността на Европейския съюз. Господин Штасни, за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да поздравя Франция за успешната операция в Мали – така че е, да се противодейства е, на салафистските и джихадитските е, групировки, които се опитаха да овладеят ключови позиции през 2012 година. Военната операция беше успешна, но това не означава, че бяха смазани екстремистите. Предлаганите до сега мерки няма да доведат до дългосрочна сигурност поради тази причина трябва да се потърсят нови мерки и средства. Европейския съюз трябва да подпомогне Мали за стабилизирането на страната във всички области. Вътрешните източници на несигурност включват слабост на институциите, корупция, ендемична бедност и социално-политически напрежения. Днес предизвикателството е да се противодейства на политическата корупция и да се преодолеят проблемите е, с инфраструктурата и предоставянето на обществени услуги. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Кастекс. Една минута. Bonjour, madame, euh, madame la présidente, monsieur le commissaire. Госпожо председател, господин комисар, преди няколко месеци ние изразихме съжаление, че Европейския съюз не е по-ангажиран, за да се избегне кризата, която избухна в Мали и доведе до военната намеса на Франция. Необходимо е сега да се подкрепи демокрацията, да се избегне нова криза. Всичко, което доведе до кризата, обаче продължава да е на лице. Ние сме изправени пред проблеми, свързани с политиката за развитие на Европейския съюз. Ангажирането на Европейския съюз за превенцията не беше достатъчно силно. Направеното през юли и август не беше достатъчно за да се стабилизира Мали и региона на Сахел като цяло. Ние трябва да допринесем за демократичния процес, както и за предотвратяване на възникването на нови кризи. Благодаря за една минута и половина, господин Диас Демера. Благодаря, госпожо председател. Много трудности има по отношение на Мали, но аз искам да говоря най-вече за беженците, и за създаването отново на институции в тези региони, които бяха особено засегнати. Трите региона в северната част на страната. Имам предвид най-вече сигурността и изграждането на инфраструктура, изграждането на демократични структури. Когато се проведат избори, приемането на резултатите от тях ще зависи от това как са протекли те. И тук има много фактори, а не само участието на всички. Защото за момента системата е такава, че само 30% от имащите право на глас могат да гласуват за разлика от западните системи. Така че ние трябва да направим нещо и да предприемем всички мерки. Освен това, не трябва да сме излишно снисходителни и да размахваме пръст. В цялата страна трябва да се предприемат такива мерки, че да може да се пътува безопасно. Не само в една част от страната. Благодаря господин Сала за една минута. Колеговия, Европейска уния муси раз... Колеги, Европейския съюз трябва да се възправи срещу радикалния ислям и тероризмът. И в тази битка Мали има ключово значение – Една от първостепенните задачи е да не се допусне явлението да се разпространи в Африка на юг от Сахара. Това е ключовият въпрос. Трябва да се създаде един пояс на сигурност през целия Сахел от Судан до Западна Африка, чрез създаването на механизъм за стратегическа сигурност – като бариера за проникването на такива въздействия между Северна Африка и Сахел. Стабилизирането на Мали ще изиграе основна роля, ако успеем да съберем необходимите финансови средства да обезпечим мерките. Благодаря. Господин Кукън минута и половина. Благодаря. Както стана ясно на конференцията за Мали, организирана през феврари тази година, Европейския съюз трябва да положи всички усилия за да се намери мирно и демократично решение на кризата. Освен това, трябва всички малици да могат да участват в економическия и политическия живот на страната. За да се постигнат тези цели, трябва да има политики насочени към превенция на тероризма и радикализацията в Мали. Глада, сушата, невъзможността да се гарантира сигурността на продоволствието, водят до там, че населението губи своята вяра. Европейския съюз трябва да предостави допълнителна политическа и финансова помощ. Освен това трябва да се намери решението на проблемите в, в, в техния корен. Основните въпроси тук са сигурността на снабдяването с храни, както и обучението на малийските военни сили. Това трябва да бъдат първите стъпки. Ето защо аз приветствам създаването на мисия на Европейския съюз за обучение в Мали. Тя ще е от критично значение за сигурността и безопасността в страната. Европейския съюз трябва да демонстрира своята решителност и да помогне на малинците да преодолеят този толкова труден период в тяхната история. Госпожа Габриел за една минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Ситуацията в Мали остава сложна и преговорите по ръководство на президента на страната са повратен момент. На 28 не са предвидени избори. Първата стъпка към възстановяването на Мали изисква тези избори да не се превърнат в контрапродуктивни мисията за обучение на Европейския съюз трябва да доведе до повече доверие между редовите войници и техните офицери. Трябва да се възстановят основните услуги в Мали, да се гарантира целостта на територията и безопасността на цялата територия, където ще се проведат а, изборите. А, минизма не може да гарантира това. За да се намери трайно решение всички проблеми, не трябва да а, се чита, че ще ресят още на следващия ден след изборите. Затова е необходимо да се работи допълнително сред населението. Необходимо е да има техническа помощ, наблюдение на изборите, следване на пътната карта. Това ще консолидира ангажимента ми към Мали. Предложените мерки след изборите ще са решаващи. Искам да се позова на стратегията на Европейския съюз за сигурност и развитие в Сахел, и, е и за укрепването на тази стратегия, за да може да даде реален принос. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Корола има думата. Благодаря, госпожо председател. Обсъждали сме и преди в пленарната зала положението в Мали. Струва ми се, че трябва всички заинтересовани страни да седнат около масата за преговори. За щастие успяхме да създадем е, Международен комитет за диалог и помирение и съм дълбоко удовлетворена от него. До сегашните преговори са само средство за постигане на основната цел. Европейския съюз положи много усилия в процеса през изминалите години – и би било голямо предимство да можем да продължим да работим така, че представители на всички заинтересовани страни, включително и на жените и представителите на децата, за да се обсъди и набележи общото бъдеще на Мали. Благодаря комисаря Пия Балкс. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, много съществени неща бяха казани. Нека да повторя някои от най-важните елементи. На първо място, подкрепата за Мали се осъществява под лидерството на самите малийци. Ние подкрепяме пътната карта, тя обаче беше създадена от малийските власти – плана за възстановяване на Мали за 2013-2014 година също беше създаден от, от малийците. Изборите също има пътна карта от страна на Мали. Ние искаме тези избори да бъдат демократични, да се радват на доверие и да може всеки малийски гражданин да даде своето мнение. На второ място мисля, че не споменахме, че ООН също играе важна роля. Има резолюции на съвета за сигурност. Има сили на ООН, които ще бъдат разположени и мисия. Освен това, беше избран Берт Кундерс който е, има опит, така че мисля, че сътрудничеството с ООН ще бъде засилено. На трето място трябва да видим каква солидарност ще се демонстрира към малиците от страна на държавите членки на ЕС, защото не само комисията и Франция са обещали помощ. Има мисия за обучение, която е подкрепена от Латвия и много съм горд от факта, че моята страна ще изпрати хора в Мали. И тази мисия, да се надяваме, ще бъде подкрепена от малийците. Не сме обещали само финансова помощ. Подписали сме споразумение за помощ за човешки права, за изграждане на структури с друг характер, за изграждане на гражданското общество и сме обещали помощ и за справяне с хуманитарните проблеми. И накрая трябва да видим как можем да работим по-добре в района на Сахел. Това е място, където има много проблеми, но стратегията на ЕС за сигурност и развитие в Сахел, която беше създадена и прията през 2011 година, дава добра основа за действия. И сега ще предложим няколко допълнителни елемента към тази стратегия, но тя е една добра основа. Защото в крайна сметка Европейския съюз няма безкрайно много средства на разположение и парите трябва да се използват за такива дейности, които ще направят Сахел по-безопасен, по-проспериращ, по-стабилен но това ще отнеме дълго време, естествено. И накрая, провалихме ли се в Мали по отношение на сътрудничеството за развитие? Виждаме, че това е една страна, която е в много деликатно положение. Положихме всички усилия да помогнем по отношение на продоволствията, но успяхме ли да предвидим военните проблеми. Ние направихме онова, което трябваше да се направи. Обучителната мисия сега помага на малийските власти, макар че президента не беше поискал такава помощ за малийската армия. Много може да се говори за сигурността в северната част на страната, например, но не можем да налагаме нашите решения на страна, която има е, своето правителство и своите закони. Можем да обсъдим политиката, решенията на правителството, да дадем своето мнение. Мисля, че онова, което направихме в Мали, беше уместно. Не знам дали е било напълно достатъчно, но ние помагахме там, където се искаше нашата помощ. Ако малийските власти бяха малко по-смели, можехме да избегнем кризата в тази страна. Мисля, че можем да се гордеем с това, което направихме и с това, което правим в момента. И ние, естествено, трябва да подобрим още повече своята подкрепа и помощ с течение на времето. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Имаме проекто резолюция така приключваме дебата. Гласуването ще е утре по обяд.